Сега имаме общо разискване за Индонезия. Препоръка на господин Жадо за доброволно споразумение за партньорство между ЕС и Индонезия за правоприлагане в областта на горите, управление и търговия с продукти от тървен материал за Европейския съюз. и ще чуем също така доброволно споразумение за партньорството между Европейски съюз и Индонезия за прилагане в областта на горите, управление и търговия с продукти от материал за ЕС, което е изявление, както казах, на Европейската комисия за 4 минути. Давам думата на докладчика, господин Жадо. Euh, Благодаря, госпожо председател. Добър вечер, господин комисар. Добър вечер, драги колеги. Благодаря, че сте тук толкова късно, за да обсъдим тази важна тема. Аз вече съм е, изразявал удовлетворението си от е, процеса, е, който завърши с единодушно гласуване в Комисията по международна търговия. Искам да благодаря, разбира се, и на докладчиците в Сянка. Е, госпожа е, Бердер и Къстингер, господин Мартин, е, господата Заден и Мърфи. Благодарим за тяхното сътрудничество. Искам да припомня, че наистина по тази резолюция гласуването бе единодушно, тъй като ние в Комисията по международна търговия намираме темата за извънредно важна и е, имахме волята да излъчим ясно послание до съвета и до комисията за това, че се отнасяме сериозно към този въпрос и че имаме сериозни амбиции за проверките при е, износа на дървесина. Е, за това, че се отнасяме сериозно към подобни споразумения, в случая с Индонезия, а преди това разисквахме подобни споразумения с няколко африкански страни. Това е повод да благодаря и на компетентните индонезийски органи, да благодаря на посолството на Индонезия, на всички, които ни позволиха да работим пълноценно. Както казах, Смятаме, че темата е важна. Такова беше отношението ни от самото начало. И е, затова имахме желание да се срещнем с максимален брой заинтересовани страни и в Индонезия, и в Европа, за да направим най-добрите възможни препоръки и да направим тъй, защото е, споразумението, което желаем да сключим, да е една от най-добрите възможни гаранции за това, че е, дървесината и продуктите от нея, е, които постъпват в Европейския съюз, ще отговарят на нашите критерии. Е, това споразумение за доброволно партньорство с Индонезия е от особено значение, защото индонезийските гори са огромни Третата по големина гора в света е индонезийската. И също но нейното експлуатиране е сериозно предизвикателство за климата, за биологичното разнообразие, както и за живота и бита на хората, които изкарват прехраната си от тази гора или живеят близост до нея в Индонезия се добива дървесина преимуществено за износ, включително до голяма степен в Азия. И за това е важно лиценз за флект, който ще бъде даден, да зададе правилните критерии, прямо които да се ориентира целият индонезийски износ на дървесина. Ако е, е, гласуването е, утре покаже одобрение, необходимо е комисията да прецени след оценка дали системата за законността на дърводобива съответства на критериите на Европейския съюз и в частност на Европейския парламент. Знаем, че въпреки усилията на индонезийското правителство все още има някои пропуски. Е, естествено, е, те са свързани и с това, че не се проверява част от дървесината, е, част от продуктите от дървесина, не се проверява промяната на предназначението на горските площи в площи за отглеждане на палми за масло. Знаем, че процесът на проверка на законността на дървесината не провежда разграничение между продукти, които са сертифицирани и продукти, които не са сертифицирани. Това се отнася за целия спектър от продукти. Несъмнено, индонезийските компетентни органи и всички структури, които имат отношение към тези процеси, гражданското общество полагат усилия, но е, сега е моментът Европейският парламент много категорично да заяви какво очаква от Европейската комисия. Трябва да кажа, че целта на Европейския парламент в тази връзка е, е споразумението за доброволно партньорство и, и лицензиите, които ще се издават в бъдеще, наистина да бъдат законосъобразни и да осигурят устойчивото развитие на е, Индонезия при спазване на нейното биологично разнообразие. Благодаря. Поточник. Благодаря. Давам думата на комисаря господин Поточник. Госпожо председател, почитаеми депутати на Европейския парламент, добър вечер. Радвам се, че съм тук и ще се изкажа по тази важна тема, важна за нас и Индонезия. 2006 започнахме работата, като започнахме преговорите за а, споразумението за партньорство. Искам да благодаря на господин Яник Жадо, докладчика, на докладчиците в Сянка за работата, която бе свършена. Високо я оценявам. Подобно на всички други преговори, крайният резултат е компромис между интересите на преговарящите страни и компромис между реализма и въжделенията. Смятам, че резултатът е добър. За мен бе чест и удоволствие да представлявам комисията при подписването на Споразумението за партньорство на 30 септември между Европейския съюз и Индонезия. Комисията гласува е, с единодушие за законодателна резолюция и даване на съгласието на парламента за сключване на това споразумение. Очаквам гласуването в пленарна зала утре. Сега минавам към резолюцията и разговорите. Искам да подчертая въпроса за участието на гражданското общество при контрола на изпълнението и верификацията на а, прилагането на споразумението. 13, 14, 17 и 18 точка от споразумението предвиждат това. Участието на гражданското общество е от решаващо значение, за да има доверие в тази система, но за да бъде ефективна системата е необходимо да бъде изграден капацитет, да има достъп до горските масиви, за да бъдат защитени извършващите контрола. Ние си отбелязваме препоръките, отправени от Европейския парламент в тази посока. Има загриженост, която е спомената, като например уточняване на традиционните горски масиви. Това е извън а, това, което комисията може да постигне и ще отнеме доста години. Така че не е препоръчително, както се казва в точка 21, да се търси решение на тези въпроси, като се предвиди схема за лицензиране, нито пък, както се предлага в точка 19, комисията да осъществи пряка намеса в делата на една суверенна държава. В заключение с тези няколко пояснения приветствам положителното послание и дух на резолюцията на парламента по това споразумение. Очаквам дебата по това ключово споразумение и още веднъж искам да благодаря за положените усилия и сериозното отношение към това важно досие. Благодаря. Благодаря се. Благодаря. Комисия по развитието, господин Арсенис, за две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Много се радвам, че обсъждаме споразумението с Индонезия. Много е важно. Това е една от най-важните държави, и, защото там е най-големите е, гори, които много бързо свършват. Това споразумение в ЛЕКТ е изключително важно, защото то дава възможност за промяна, за да спре изсичането на тези гори. Господин Жадов включи изключително важни моменти в доклада си и бих искал Европейската комисия да отбележи системата за гарантиране на законосъобразността на добития дървесен материал. Знаете, че споразумението в ЛЕК ще работи само ако тази система работи добре. Искам обаче да окажа възхищението си от този инструмент, европейския инструмент за това споразумение в ЛЕКТ. Много други търговски споразумения ми харесват също, но тези споразумения в лект са двустранни споразумения, които зачитат суверените права на всяка една от страните, участват много заинтересовани страни и това е един модел, който трябва да се следва за други търговски споразумения с други държави. Също така искам и да разкритикувам някои моменти. Аз съм докладчик по а, Зелената книга за защита на горите. Искам да кажа, че Европейската комисия пренебрегна всички предложения от Европейския парламент, които дадахме по тази зелена книга и въобще не зачетохте е, нещата, които повдигнахме или правните инструменти, които искахме да бъдат въведени. Много моля да коментирате е, този въпрос. Благодаря. Благодаря. Сега от името на политическите групи за НП 3 минути госпожа Костингер. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzter Herr Kommissar, благодаря, госпожо председател, господин комисар, колеги. Ние тук обсъждаме много важно споразумение, съставляващо неразделна част от стратегията на Европейския съюз за устойчиво управление на горите. Споразуменията за доброволно партньорство между Европейския съюз и трети страни са значими актове. Първо, те гарантират законността на търговията и контрола върху нея, което означава и контрол от гледна точка на екологичните аспекти. Второ, тези споразумения е, позволяват да има лоялна конкуренция между вносителите на дървесина в Европейския съюз. Флект не е едно единствено споразумение, а е част от е, стратегията и стремежа на Европейския съюз е, да е, бъде преодоляно изваредно отрицателното отражение на незаконния дърводобив. Често пъти дървесината се добива чрез изсичане до земя в, незакон, в недостъпни райони. Огромно количество незаконно добита дървесина се изнася по света и част от нея идва в Европейския съюз. Това се отразява много отрицателно върху устойчивото развитие. Постигнахме споразумение с Индонезия чрез много положителни преговори. Индонезия доста направи, за да се ориентира от незаконен дърводобив към законна система с контрол. Доста голям успех постигнахме в преговорите. Но не бива да се заблуждаваме и да мислим, че е, всичко е направено. Много е постигнато, но още много трябва да се постигне. Е, Индонезия трябва да сложи ред в собствената си къща. Известен контрол вече е въведен, но още е- контрол е необходим. Надявам се това споразумение да е стимул за индонезийската страна Системата за сертифициране трябва да осигури по-голяма ефикасност, трябва да бъде привлечено гражданското общество, както и всички заинтересовани в управление на последиците от дърводобива, включително екологичните последици и последиците отражението върху живота на индогенното население. Индонезия трябва да бъде убедена, че е, спазването на законните изисквания на Европейския съюз е най-правилният път. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Присъединявам се към всички други колеги, които благодариха на Яник Шедо за чудесно свършената работа не само по това досие, но и по сходни споразумения с Централно Африканската република, Либерия Огромни са предизвикателствата в цял свят, но ние трябва да се захванем с тях, за да избегнем обезлесяването и да се преборим с корупцията. Европейския съюз може да изиграе ключова роля, тъй като е най-големия пазар. Ние като общност сме задължени да търгуваме етично не е достатъчно просто да вдигнем рамене и да кажем не знаем какъв е происхода на тази дървесина. Потребителите са заинтересовани и те трябва да закупуват дървесина в Европейския съюз, да са убедени, че средствата им всъщност не водят до обезлесяване или застрашаване на живота на местното население в джунглата. Индонезия, както казаха и другите колеги, е мястото, в което се намира най-голямата джунгла и се изправя пред пред множество предизвикателства, особено корупцията. И другите колеги е, знаят, че индонезийското правителство сега предприе сериозни мерки, за да преодолее проблемите с незаконното, незаконната сеч а, мерките за контрол на вноса на дървесина от Индонезия, а, незаконното напускане на дървесината на страната трябва да бъде под контрол. Подобно на докладчика, трябва да стимулираме Индонезия да предприеме допълнителни мерки Създава се един карта за електронно проследяване на дървесината, но тя трябва да бъде доусъвършенствана и да се осигури достъп и на гражданското общество, на гражданските организации също да участват в контрола. Би трябвало да има достъп до този пазар и на дребните производители. Правителството се опитва сега да създаде възможности на кооперативите да се включат, така че има по положителни мерки, които са предприяти. Индонезийското правителство върви в правилната посока, но комисията трябва да проследява правилното прилагане на това споразумение. Благодаря. Благодаря. Госпожа Бърдър, две минути от името на Алде. За онези от нас, които се притесняват от унищожаването на амазонските гори, ние трябва да поздравим индонезийското правителство за защитата на дървесината в страната, както и защитата на населението, което зависи. Това доброволно споразумение за партньорство ясно показва, че ние искаме да насърчаваме такива действия. Това е един ангажимент, поет от Европейския съюз, който да помогне за законен дърводобив по един устойчив начин, при който има и проследимост. Всичко това звучи прекрасно. Имаме обаче големи тревоги, свързани с регулирането на горите в Индонезия и особено системата им за сертифициране на добива на дървесина трябва да има по-голям политически ангажимент към тази система, за да може онези, които а, добиват незаконно дървесина, да бъдат преследвани, да бъдат налагани глоби и съответно да не продължават своята дейност. Само 10% от тропическите гори е, всъщност пристигат в Европа. 90% е, отиват в държави с много по-низки екологични изисквания, които всъщност дават възможност за такава безнаказаност е, с такива ценни продукти. Никой като че ли не се грижи за бъдещето. Е, обезлесяването и увеличаването на CO2 всъщност е нещо, което притеснява нас, а има огромно търсене на дървесен материал в света. Така че ясно трябва да кажем, че това е една малка стъпка напред, една малка стъпка към проследимост, защита и помагане на а, Индонезия да поиска същото и от другите си клиенти. Нека обаче не се потупваме по гърба и да смятаме, че така сме решили проблема. Благодаря ви. Благодаря. Сега от името на ГУА господин Марфи. Благодаря, госпожо председател. Робърт Грин Ингерсол веднъж е казал, че е, в природата няма нито награди, нито наказания, само последици. Последиците от е, обезлесяването са пагубни за всички, които живеят на планетата. Обезлесяването е явление причинено от човека, често свързано с корупция, измама, и спиране на пари и огромната алчност на системата, основана на печалба. Обезлесяването в Индонезия е обезпокоително. Стимули има е, за производство производство на палмово масло, което е една от най-големите причини за обезлесяването. Юниливер, Несле, Формали Крафт, Лореал, Хърши, Уилмарт Интернешнъл са само някои от печалбарите, които са отговорни за това обезлесяване. Трябва да се предприеме всяка необходима стъпка за спиране на незаконната дървесина от достъп до европейския пазар. Би трябвало парламентът а, да не смята, че сегашната система ФЛЕКТ е достатъчна. Необходим е контрол от гражданското общество. А онези, които участват в корупция и в изпиране на пари, да нямат лицензи. Благодаря. Благодаря. Сега продължаваме с спонтанни изказвия. Господин Билан. Благодаря ви, госпожо председател. Приветствам подписването на това споразумение с Индонезия. Освен търговските аспекти, то доказва усилията, които се полагат за разумното управление на горите Индонезия е много важна като износител на дървесина, но това води до обезлесяване. Чрез това споразумение за партньорство индонезийската дървесина ще навлиза на европейските пазари с гаранции за съобразност. Надявам се, че това поне до някаква степен ще спомогне да се преборим с корупцията и спекулациите на този пазар. Благодаря. Грация. Благодаря. Отново давам думата на комисар Поточник. Имате думата. Благодаря и аз отново. Първо искам да благодаря на почитаемите депутати за подкрепата и за вниманието, което обърнахте на Европейската комисия за прилагането на това споразумение и за това какво се случва в Индонезия. Трябва ясно да го кажа и много от вас казаха какво се случва там. Това е една изключително важна страна и затова наистина си струваше усилията и а, много се радваме, че успяхме да постигнем споразумение. Знаем, че те имат проблеми. Знаем и, че се опитват да ги решат. Знаем го. Знаем също, че прилагането на споразумението е изключително важно. Индонезия трябва да прилага същата система при износа си и на други пазари, като например Китай. Европейската комисия с удоволствие ще, ще се отчете пред Европейския парламент по прилагането на споразумението с Индонезия – и за това как въпросите, които повдигнахте в резолюцията си, намират своето решение. Зададохте ми конкретен въпрос за стратегията за горите. Трябва да погледна отново фактите, които споменахте тъй като не разполагам с необходимата информация. Искам да ви дам точен отговор. Не съм подготвен, а, за да мога да ви отговоря точно и конкретно, а, свързано с горската стратегия. Но на този етап мога да кажа, че зная, че имаше ограничени възможности. Всеки път, когато говорим за горите, постоянно ни се казва, че това е субсидиарен въпрос и трябва да се вземат предвид позициите на държавите членки. Но, както казах, ще проуча въпроса и ще ви дам отговор. И накрая искам да резюмирам. Смятам, че посланието на Европейския парламент е ясно, заедно с индонезийските си партньори и с държавите членки, които подкрепят тази инициатива, Европейската комисия трябва да начертае един амбициозен път напред за да приложи споразумението и да го надгражда. Това ще ни доведе по-близо до постигането на крайната ни цел, която е устойчивото управление на горите на Индонезия и добруването на онези, които зависят от тези гори. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на докладчика за две минути, господин Жадо. Мерси, мерси. Euh, благодаря. Благодаря ви, скъпи колеги. Благодаря, господин комисар. Целта на тази резолюция, както разбирате, не е да се добавят нови юридически условия към споразумението, което вече е изготвено. Има такова споразумение, то съдържа юридически условия, страните се ангажират с тях и Европейският парламент не цели да допълва условията и да създава конфуз. Целта е, както казаха и други колеги, лицензиите по системата FLECT, които се издават, да гарантират на европейските граждани, на потребителите, а и на компетентните органи в Европейския съюз, че Дървесината е добита по устойчив начин, проследена е, сертифицирана е и е законна. Това е целта. Ако в някакъв момент се установи, че издадените лицензии флект не съответстват на изискванията, тогава ще се постави под съмнение цялата система в лект. От тук проистича значението на препоръките на Европейския парламент. Бих желал да благодаря за е, вашия ангажимент да дойдете пред Европейския парламент, за да се отчетете за постигнатия напредък по линия на системата за проверка. Ние от Европейския парламент ще даваме своя принос, а и вие, разбира се, в Европейската комисия, както индонезийските органи, ще допринасят за опазването на индонезийската гора, защитата на климата, защитата на видовете, които живеят в горите, както и на всички хора, които е, изкарват прехраната си от тях. Първо трябва да кажа, че съм получил едно предложение за резолюция Приключваме тази дискусия. Съвместното общо разискване е, е закрито. Гласуването по тази една резолюция за Индонезия ще бъде утре в 12 часа на обяд. Последната точка в днешния дневен ред е устен въпрос към Европейската комисия по архипелагът Звалбард и неговите рибни запаси.